ще, бъде, ще бъдат предоставени съответните документи. Ако няма възражение, тези предложения са, се считат за приети. Писмено становище 0061-2015 година за хранителни е, продукти, които не са били продадени, които са, се, пред, се предават да се предават на каритативни организации е, бе подписана от повече от половината членове на Европейският парламент. Това становище ще бъде включено в протокола на днешното заседание.